Валсо. Благодаря, господин Коша. За комисията господин Мимица има думата. Около това време миналата година Ирландия беше последната държава членка, която ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, което означава, че Европейският съюз и всички държави членки сега са поели ангажимента да възприемат следното послание. Не става дума да се адаптират хората към средата, а да се адаптира средата към хората. Именно това прави Европейския акт за достъпност. След три дълги години на тежки преговори след много компромиси беше постигнато съгласие между парламента и съвета по този важен законодателен акт. И искам да поздравя докладчика господин Локигард и съдокладчика господин Косе, господин Тейлър. Това, което имаме пред себе си, един стабилен пакет, който ще направи Европа по-достъпно място за живеене, за работа, за хората с увреждания. Европейският акт за достъпност е ключова инициатива на социалната програма на настоящата Европейска комисия. Още през 2015 година ние предложихме нещо амбициозно, координиран общоевропейски подход за изпълнение на задълженията, проистичащи от Конвенцията на ООН по въпросите за достъпността във вътрешния ни пазар. Европейския акт за достъпност води до създаването на най-големият в света пазар за достъпни продукти. Ние създаваме равнопоставеност, което е нещо положително за европейския бизнес. Това ще увеличи предлагането и използването на такива достъпни продукти и услуги, което ще позволи на хората с увреждания да участват по-пълноценно в обществото и да участват на вътрешния пазар наравно с останалите. Европейския акт за достъпност обхваща редица продукти и услуги, като домове, различни терминали, електронни съобщения, номера за спешни повиквания 112, също аудиовизуалните услуги, електронните услуги, някои транспортни услуги и други. Това са важни услуги и продукти за ежедневието на хората е, и те са все по-засегнати от цифровизацията. Ето защо Европейският акт за достъпност ще допринесе за реализирането на Европейския стълб за социални права и за прилагане на принципа за приобщаване на лицата с увреждане. Ние адаптираме правилата, за да бъдат а, а, те устойчиви във времето. Това е катализатор за социално включване, за да не изостава никой. Европейския акт за, акт за достъпност трябва да се разглежда в синергия с други важни европейски инструменти, като директивите за обществените поръчки или пък Европейският кодекс за електронни съобщения, където има изрично изискване за достъпност. Европейския акт за достъпност ще улесни прилагането. И в заключение, нека да подчертая, че ефекта от Европейския акт за достъпност отива по-далече от обхвата. Е, изискванията за достъпност трябва да вдъхновяват и останалите сектори и други части на света. Европа иска да разруши границите между страните и хората. Нека да сме водещи и в премахването на пречките пред хората с увреждания за гарантиране на пълноправното им участие в обществото. Аз се надявам на вашата подкрепа на, за Европейския акт за достъпност, който ще промени живота на милиони европейски граждани. Благодаря, комисарю Мимица. Сега от името на Комисията по културата госпожа Джули Уорт има думата. Повече от 100 милиона хора с увреждане има в ЕС. Тази цифра вероятно ще достигне 120 милиона до 2020 година. Хората с увреждания в Европа трудно получават достъп до базови продукти и услуги, такъв какъвто другите хора имат. Това означава, че те са изключени от обществата, от възможността да използват продукти и услуги, нещо, което ние приемаме за даденост. Например, да отидеш в банка, да изтеглиш пари от банкомат, да влезеш в училище, театър, в библиотека, да влезеш в метрото, да си купиш билет и така нататък. Необходимо е да разговаряме с общността на хората с увреждания. Трябва да чуем нуждите на тази общност, с какво се сблъскват в ежедневието си. Никой не бива да бъде изолиран в нашите общества. Това е целта на този доклад. Както казват моите приятели, хората с увреждания, нищо за нас не трябва да се приема без нашето съгласие. Нека да не ги разочароваме. Благодаря, Джули. Сега от името на комисията ФАМ Госпожа Естара Сферагут за една минута. E Няма я, преминаваме към следващия доклад. От името на Комисията по петиции, госпожа Кунева. Една минута. Благодаря, господин председател. Изминаха 6 години, откакто комисията обяви Европейският акт за достъпност. Днес от нас се иска да гласуваме. Но ние не чухме гласа на хората с увреждания. Ние се опитахме да включим техни предложения. Има стотици изменения, но консервативните сили в парламента гласуваха против тези изменения. Ние нямаме достъпна среда. Не е предвидено широко приложно поле на директивата. За това са необходими, може би, още 6 години, за да бъде приложена на практика директивата. И това е обидно за движението на лицата с увреждания. Но въпреки това ние уважаваме различните агенции на хората с увреждания. Ще продължим нашата борба в подкрепа на лицата с увреждания, докато не бъдат примахнати всички пречки. Благодаря ви. Благодаря. Сега за политическите групи господин Шваб за НП две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Аз също много се радвам, че е, успяхме да е, наложим акта за достъпно за цяла Европа, защото в Европа живеят 18 милиона души с увреждани и съответно е, на тях трябва да им бъде предоставена инфраструктура във всички държави. Става дума за това да имаме един изискване към всички, които експлуатират инфраструктурата. мисля, че направихме голяма крачка към изпълнение на желанията на тези хора и наред с социалния ефект, мисля, че успяхме и в економически аспект да създадем стимули за следващи инвестиции. Много е важно, че изключихме от приложното поле микропредприятията защото в противен случай инвестициите ще да бъдат по-големи от това, което те можеха да понесат. И е, също така парламента реши да включи някои екологични критерии, които от съвета не се подкрепиха. Следващия парламент ще трябва е, да поработи в тази посока. Благодаря госпожа Сеналова за социалистите и демократите. Děkuji за slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové přístupnost běžných služeb a zboží, kterou většina... Уважаеми колеги, достъпността на продукти и услуги, които се считат за нещо съвсем естествено за хората без увреждания, се доста трудно достъпни за хората с увреждания. Акта за достъпност се бави. Имаше дълги преговори и сме извървяли само половината от пътя. Искам да благодаря на колегите. В цифровата сфера особено този акт трябва да направи по-достъпни продуктите и услугите, например терминалите за плащане, използването на компютри, и други Освен това, трябва да се гарантира достъпност на обществения транспорт. Актът за достъпност обаче не отговори на всички очаквания. Парламентът защо се критикува за решения, които са извън нас. защото вината е държавите членки, които са намалили средствата за целите на достъпността. За социал-демократите е използването на продукти и услуги от всички граждани е нещо изключително важно. Това е основно право, това е нещо наложително за приобщаването на хората с увреждания, за възрастните, но не всичко е постигнато все още. Благодаря, Олга. Госпожа Житнанска има думата. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, аз много се Радвам, че се приема този акт, който аз смятам за изключително важен за правата на хората с увреждане и то още в този мандат. Още от самото начало подкрепих предложението за директива и заедно с останалите колеги се опитах да го подобря. Преговорите измениха директивата и предложението и много съжалявам, че резултата няма да бъде толкова амбициозен, колкото ми се искаше, и пък и за да отговори на потребностите на хората с увреждания. Но нашите усилия не приключват, не спират до тук. Ще продължим да работим за по-нататъчното премахване на бариерите във всички държави членки. Господин Шолтес. Благодаря, господин председател. Повече от 80 милиона европейци дълго чакаха за този акт. Има нужда от него. Искам да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. На първо място искам да кажа, че Акта, който обсъждаме е изключително важен, защото по този начин хората с увреждане и възрастните хора ще имат по-облегчен достъп до различни машини и устройства. Това обаче е само първата стъпка. Документа не отговори на всички очаквания. Все още има много нерешени въпроси. Например, във връзка с архитектурната среда и не само. Това е само началото има вече надежда, можем да покажем, че Европейския парламент наистина разбира какви са нуждите на хората. Всички ние искаме нашите общества да са приобщаващи. Чухме изказванията от името на политическите групи. Сега още няколко оратора. Господин Кох за една минута и половина. Колеги, когато започнах да работя в Европейския парламент преди 25 години, хората с различни потребности или казано по друг начин, хората с увреждания не играеха никаква роля. Те бяха невидими. Тогава нямаше и стремеж към изграждане на социален стълб. Този недостатък беше не после преодолян. През 2020 година се е, е, очаква е, около 120 милиона души да имат по-леки или по-тежки увреждания за а, сухопътния, железопътния и а, въздушния транспорт вече има изисквания за достъпност на хората с ограничена мобилност. Новите правила не отменят старите, а ги допълват. Това е нещо, което приветствам. Със сигурност има нужда от това допълнение. Например, интерактивните терминали за самообслужване полетищата, гарите и автогарите. Същото се отнася и за предоставянето на информация за пътуването в реално време. Такава информация вече е, се предоставя. Особено много се радвам, че нашата стратегия за хората с увреждания е, също могат е, да използват животоспасяващия номер 112. Това е стъпка а, в правилната посока, за да се гарантира самостоятелния живот на хората с увреждания. Трябва да продължим да работим съвместно. Казвам го не само като съосновател на групата за хората с увреждания, но като убеден демократ. Благодаря господин Кол, господин Данти. Господин председател, уважаеми колеги, Европейският акт за достъпност ще допринесе значими ползи за милиони европейски граждани, които страдат от различни увреждания или от функционални ограничения. Банките, терминалите и други трябва да изпълняват изискванията за достъпност, които да са хармонизирани в Европа. От онлайн пазаруването до банковите услуги, до единият номер за спешни повиквания ще се гарантира равен достъп за всички при равни цени. Сроковете ще бъдат съкратени. Също ще се обърне повече внимание на архитектурната среда. Директивата за достъпност, въпреки че не е достатъчна, сама по себе си ще гарантира в по-голяма степен правата на най-уязвимите в Европа. Госпожа Пети Кайнен за минута и половина. Това е една забележителна стъпка. 10 години минаха в преговори, в пазарлъци. Правата на хората с увреждания са основно човешко право. И най-накрая започваме да ги защитаваме. Това обаче е само първата стъпка. Необходимо е да създадем среда, която да улеснява живота на хората с увреждания. Това означава, че трябва да променим сградите, жилищата, различни типове продукти, цифрови услуги защото цифровите услуги в момента са недостъпни за големи групи от населението. Информационните технологии дават много възможности за възрастните, за хората с увреждания. По-настоящем те са дискриминирани, те са изключени от възможността да ги използват. Ето защо следващата стъпка на ниво комисии, на ниво държави членки трябва да бъде следната. Как да се вземат наистина предвид нуждите на специални групи от населението, сред които са и хората с увреждания. Необходимо е да създадем иновативни продукти и услуги, които да бъдат достъпни за тях. Необходимо е да променим жилищата, защото не искаме да има каквото и да било, което да води до изолация на хората, само защото те имат затруднения с това да виждат, чуват или когнитивни затруднения. Ние сме първопроходци, нека да продължим в същия дух. Благодаря. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Госпожа Стиван за една минута. der Kollege Уважаеми господин председател, скъпи колеги, в Европа живеят около 80 милиона души с увреждания и още много възрастни хора. Закона за достъпност на продуктите и услугите представлява стъпка напред. Затова се радвам, че това досие за достъпност на продуктите и услугите беше завършено. Стъпките са ясни, но те не са достатъчни. В сравнение с Съединените щати Европа изостава, особено що се отнася до достъпността във всички области. В Европа, в Съединените щати действа а, акта за хората а, с увреждания, който което а, доведе до там, че всички предприятия и институции работят. Затова всички гледат на това като на шанса, не като на задължение. В Европа това не е така. Затова хората с увреждания все още се изправят пред а, пречки и не е направено всичко, което може да се направи. Това е срамота. Господин Етерич. Absolutely we have Непременно трябва да подобрим достъпността, за да могат хората да ползват продукти и услуги, особено хората с увреждания. Но се питам въпреки това, дали отговорът е в спускането отгоре на законодателство или пък трябва да има повече роля за търговските субекти, които са близо до клиентите. Винаги, когато чуя, че трябва нещо да е устойчиво във времето, съм на, на штрек. Не считам, че става дума за нещо, което е постижимо. Вместо да създавате гъвкавост за стопанските субекти. Да, разбира се, повече достъпност за хората с увреждания. Господин Мариас, за една минута. Благодаря, господин председател. Както вече беше подчертано, в Европейския съюз има 80 милиона души с увреждания. За съжаление, има и 150 милиона възрастни хора – Съответно е необходимо да, приемем, да предприемем сериозни мерки, за да гарантираме пълна достъпност до продуктите и услугите. Нека да не изпускаме от поглед факта, че хората с увреждания трудно участват в социалния, политически и економическия живот на Европейския съюз. Ето защо имаме нужда от конкретни мерки. Много доклади получаваме в комисията по петиции подписани от е, хиляди граждани, хора с увреждания. Не мисля, че не би трябвало да се реализира какъвто и да било проект, независимо дали той е публичен или частен. Не би трябвало подобен проект да се финансира от Европейския съюз, ако той не се подчинява на правилата за пълна достъпност. Това трябва да е критерий, за да се одобри финансирането на подобни е, проекти. Госпожа Билбал Банадика за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да поздравя колегата Мортен Локегар. Въпреки ограничителната позиция на съвета, той успя да постигне възможно най-доброто. Признават се правата на повече от 100 милиона европейски граждани, които страдат от известна форма на увреждане. Трябва да се изпълнят и изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората в транспорта, в цифровата сфера. Трябва да се направи повече, да има телефони, електронни книги и прочие. Освен това, спешните услуги трябва да бъдат също достъпни чрез номера 112. Също трябва да се имат предвид и изискванията за достъпност на архитектурната среда, на плажовете, на туристическите обекти и прочие. Трябва да се използват всички технологии, за да може да се облегчат хората с увреждания. Благодаря. Комисарят Мимица иска думата за реплика. Благодаря, господин председател. Уважаеми е, членове на парламент, изминахме дълъг път, е, докато постигнахме този е, резултат. Преговорите между съвета и парламента бяха много интензивни. Всички показаха гъвкавост и воля за постигане на споразумение. Много добре знам, че много от вас искаха акта да покрие множество, още повече сфери и да бъде по-амбициозен. На практика предложението на комисията беше по амбициозно и затова аз разбирам вашата загриженост. Трябва обаче е, да видим огромния напредък, който постигнахме и който ще продължим да постигаме. Достъпността на ежедневни продукти и услуги ще се почувства от всеки един в ежедневието. Всеки трябва да може да се възползва от цифровата революция. Никой не трябва да бъде е, оставен. Е, защото нашето общество се променя. Те, тези изисквания за достъпност са толкова очевидно добри и очевидно необходимо, че, необходими, че хората ще си кажат защо ги няма а, отдавна. Благодаря ви. Благодаря на комисаря. Сега докладчикът отново има думата господин Локегор. Благодаря, благодаря на всички колеги, които участваха в дебата. Изслушах внимателно казаното. Ясно е, че дълги години работихме, заедно участвахме в сложни преговори. Сега правим равносметка на резултатите. Някои казват, знаете, че чашата или наполовина празна, или наполовина пълна. Аз мисля, че в този случай чашата е наполовина пълна. Господин комисаря каза, че имаме добър резултат, най-добрия, който можеше да се постигне. Отправната ми точка в преговорите беше да гарантираме възможно най-добрия резултат, защото по-настоящем е, има застой точно в тази област. И колегата от НП го подчерта. Много хора, много институции въобще не са готови да дадат място в обществото на хората с увреждания. За това това е първа стъпка към пробива. Хората с увреждания наистина да са равнопоставени. Мисля, че следва да се радваме, че сега можем да предложим на 80 милиона и даже на повече хора едно по-добро ежедневие, що се отнася до достъпа до продукти и услуги. Много оратори казаха, че можеше да се постигне повече. И аз смятам така, но мисля, че по-настоящем успяхме да постигнем максималното. Няма как повече. Естествено, в държавите членки сега ще има много възможности. Комисията също участва в процеса. Благодаря на всички за фантастичния резултат и се надявам, че утре той ще бъде подкрепен. Благодаря на докладчика. Поздравления за постигнатото. Така приключваме дебата. Благодаря на комисар Мимица за това, че прекара доста време тук тази вечер. Утре ще гласуваме по това досие. Предстои дебат по точка, която се нарича изявление на съвета и на комисията във връзка с неотложната необходимост от изготвянето на черен списък на ЕСА за трети държави в съответствие с директивата относно борбата с изпирането на пари. Добре дошла на комисар Юрова. Благодаря за това, че дойдохте. От името на съвета давам думата на министър Чот. Заповядайте. Президент. Господин председател, уважаеми депутати, най-напред е, бих искала да благодаря на председателя Таяние за писмото му. А, извинете, това е грешното лище, което имам. Yes, yes, yes, I know it. Sorry, sorry. Sorry. No, no, no. the presidency asta okay sorry for this yes Извинете за това объркване. Господин председател, уважаеми депутати, госпожо комисар, благодаря, че ви председателството да участва в този дебат. Позволете ми да подчертая, че съветът е твърдо ангажиран с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Няма съмнение за това. Председателството и съветът като цяло и цяло споделят усещането за неотложност и ангажираността на парламента и на комисията за справяне с този въпрос. Заедно парламентът, съветът и комисията работихме заедно през годините, за да можем да създадем един ефикасен режим за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Укрепихме правилата на Европейския съюз, които бяха прияти чрез измененията, които бяха гласувани за последната директива за борбата с изпирането на пари. Това е резултат от доброто ни сътрудничество. Разбира се, е необходимо да се постигне и допълнителен напредък в нашата обща битка. И така, по същество. Съветът възрази на делегирания акт на комисията, където се посочват държави, които съставляват висок риск и където има слабости. Това не означава, че списъкът не е важен като част от работата, която се извършва. Точно обратното, но за да имаме ефект от подобен инструмент, за да се гарантира неговото качество, трябва да се въведе този списък по един подреден начин. И това се подчертава в изявлението на съвета. За да имаме един силен и ефикасен инструмент, предложението на комисията трябва да се разгледа прозрачно, да се види също как това ще се отрази на засегнатите страни. Затова съветът изисква да има европейски списък в съответствие с петата директива за изпирането на пари и финансирането на тероризма. Така ще се засили борбата срещу тези явления. Ние искаме да продължим сътрудничеството между институциите, което съществува, всъщност да постигаме напредък и в други направления в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Надяваме се, че ще финализираме преговорите в скоро време по важен законодателен акт за борба с изпирането на пари, което е част от пакета за европейски финансов надзор. Държавите членки, както и Европейският парламент, отдават голяма значимост на това досие. Съветът през декември също одобри един план за действие за борбата с изпирането на пари, за да се подобри съществуващата система ние следим как се развива работата в тази насока. Дами и господа, аз очаквам да чуя какви са вашите виждания, както и вижданията на комисаря и да продължим да работим съвместно с вас по изготвянето на новия списък. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Следващата тема в дневния ред е на отложната необходимост от изготвяне на черен списък на Европейския съюз за трети държави в съответствие с директивата за относно борбата и спирането на пари от името на съвета. Думата има госпожа Чот. Συγγνώμη, Извинете, казва председателя, думата има Uh, Комисаря Юрова. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви, е, че провеждате дебат по този е, важен е, въпрос. След всяка терористична атака чуваме пламенни речи за това как по-активно да се борим с тероризма. След всеки банков скандал чуваме, ставаме свидетели на речи за това как да направим по-сигурна нашата банкова система. Опитваме се да работим и с високо трети държави. Това правим и тук. Затова искам да започна с това да изрази своето голямо съжаление, че съвета отхвърли списъка, защото с помощта на подобен списък щяхме да започнем ефективна борба веднага. You know, Commission... Както знаете, комисията ИМКО и лично аз Поставихме като челен приоритет този мандат борбата срещу финансирането на тероризма и спирането на пари. Благодаря за подкрепата на парламента. През последните години станахме свидетели на серия терористични атаки в Европа и множество скандали за изпиране на пари. Видяхме колко добре организирани са престъпните банди и как те се възползват от нашата финансова е, система. За това стана ясно, че трябва да направим нашата система по-устойчива срещу онези, които се опитват да ощетят гражданите и обществото обществото. За това приехме директива също изпирането на пари и криминализирането на финансирането на тероризма. Също така подготвихме нова а, а, директива. Сега сме а, е, а, е, в последния етап при преговорите за а, е, реформа за създаване на Европейски банков орган, а, който да упражнява надзор а, над сектора и да направи така, че строгите ни правила да се прилагат в цяла Европа. Е, е, регламента, който е, комисията прие на 13 февруари за идентифициране на трети държави с недостатъци в борбата срещу изпирането на пари в на тероризма. Важно е тези държави да се идентифицират. За съжаление, обаче, е, това няма да стане факт поради причината, която споменах на 7 март. Е, съветът е, не прие акта. Още веднъж изказвам съжаление, че съветът реши така. Също така Акта не беше обсъден нито от министрите на правосъдието, нито от Екофин. Независимо от това, парламента и съветът а, заедно взеха решение, а, когато обсъждаха директивата срещу изпирането на а, а, пари, да започнат мерки срещу трети държави. сме активен член, който участва в работната група. Необходимо е също така да а, а, направим още допълнителни стъпки, за да защитим целостта на финансовата система на Европейска съюз, да заздравим нашите мерки срещу борбата с изпирането на, на пари също така да се получим от изминалите скандали. И за това ние с парламента заедно решихме да, да се прилагат правила, отиващи отвъд правилата на работната група по финансите. Има правно задължани сме да извършваме наша собствена а, оценка преди да подготви автономния списък, комисията извърши надлежно проучване, основано на ясна методология. Консултирахме се и по отношение на методологията, която се опира на критериите в директивата. Комисията работи с съответните трети държави. Започна тази работа веднага след като колегиума на комисарите прие резултатите от анализа. Комисията поддържа това, което е установи в своя а, анализ. А, призоваваме третите държави а, да засилят своите действия по превентивната работа срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ние не съставяме този списък а, просто така а за да отговорим на риска за финансовата система на Европейския съюз. Като следваща стъпка съм готова да продължа да се ангажирам заедно с вас и на политическо равнище с съвета, защото нашата цел е да си изпълним задълженията, които ни вменява директивата срещу изпирането на пари. Това е наша задача на европейските институции да защитим гражданите срещу заплахата от изпирането на пари и финансирането на тероризма. Що се отнася до времето, а, съм помолила а, колегиума да завърши работата. Последващия списък още в рамките на този мандат. Искам да завърша а, мандата с изпълнени задължения. Още веднъж повтарям, разчитам на вашата подкрепа. Благодаря. Σας ευχαριστώ благодаря, госпожо комисар. Сега ораторите от името на политическите групи за ЕНП, е, господин Фербер. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми представители на председателството. Мисля, че сме на едно мнение, че, а именно, че ни е необходим черен списък в борбата с изпирането на а, пари, което да накара третите държави да се задействат и който да е достоверен. При предишния черен списък ние от Европейски а, а, парламент също сме връщали делегирани актове. И почти ме е жал за комисията, защото а, а, казахме, че не е достатъчно да се копира списъка на финансовата работна а, група. Списъка със сигурност не е перфектен и може да се запитаме защо държава като Русия още не е включена в този списък. И разбира се, съвета на посочи някои процедурни недостатъци. Въпреки това обаче, аз имам чувството, че причината за неприемането на списъка не беше формална. Имам чувството, че някои съображения, които не бяха по същество, изиграха роля че някоя трета държава не може да се включи в списъка, защото тя е наш важен съюзник. Ако се е, подадем на тази аргументация, няма смисъл от никакъв е, списък, защото е, тогава стана ясно, че всяка една трета държава може да лобира и ако го прави достатъчно усърдно, ще бъде извадена от списъка. И така черния списък ще бъде нещо като тигър, на който са извадени зъбите. Не може е, от една страна Европейския банков е, е, надзор е, да получава нови правомощия в борбата с, с изпирането на пари, от друга страна да се остава отворена вратичка, защото не може да се споразумеем е, за списък. Апелирам към е, комисията да състави нов списък и към съвета да го приеме. За социалистите Ана Гомеш. Благодаря. Този списък е много важен. Той трябва да бъде базиран на независима оценка. Петата директива относно борбата с изпирането на пари съдържа такова изискване. Това е метод за борба срещу избягването на плащането на данъци вътре извън Съюза. Комисията а, се свърши работата, а, с, парламентът се съгласи, съветът а, зачерта всичко. Държавите членки са тези, които блокират а, нещо, което е въпрос на общата несигурност. И след това те винят Брюксел. Кой а, спира вземането на решения. Съветът е виновен за всичко това. Всички 28 държави членки се ръководят от перверзни интереси и се подават на натиска от администрацията на Тръмп или от Саудитска Арабия. Ние приветстваме това, което вие правите, госпожо комитар. Имате, а, комисар. Имате пълната ни подкрепа. За екара, господин Пакет, за една минута. Благодаря, господин председател. Имаме нов списък с данъчни обежища. За щастие, комисията си свърши добре работата. Естествено, можеше и по-добре. Преди две седмици парламента също състави свой списък и в него беше включена Белгия без каквато и да било методология. Само, че комисията си свърши работата. Сега вече има нов списък. Говорим за санкции, но европейските банки би трябвало да разполагат с възможности за допълнителен контрол относно транзакциите. Това е изключително важно, когато говорим за справяне с финансовите измами. Ние подкрепяме подобна инициатива. Моята партия от години пледира за нещо подобно и битката ще продължи. Благодаря от името на Алде господин Турвалц. Благодаря, господин председател. С определен интерес аз прочетох този черен списък. На какво се дължеше този интерес? От дълго време говорим за този проблем. Тук в залата е госпожа Саргентини. Преди около 6 години ние се опитахме да съставим подобни списъци. Без натиск. Сега чувам аргументи във връзка с това, кои държави са включени в списъка и много се очудвам. Във всички банкови скандали, на които станахме свидетели през последните години, има един общо повтарящ се модел. Този модел се нарича Русия. Възможно е онези, които съставят този списък, да не познават добре руската система, как тя функционира. Аз съм живял в тази страна 6 години и искам да кажа, че съм дълбоко очуден, че това не се взима предвид. От разпадането на СССР насам има систематично крадене на държавна общност държавна собственост, извинете, и тази собственост се прехвърля в данъчни обежища в Европа и на други места. Това е в основата на всички банкови скандали, на които ставаме свидетели. Да не се включи Русия в този списък, за нас показва, че не се взима на сериозно проблема и как той е трябва да се реши. И това ще рекушира върху нас. Ще има по-намалено доверие в европейските институции. Нашата задача е да се грижим за доверието на хората и да гарантираме, че онова, което правим на международната арена, е със същия калибър и същото качество, което и които очакват от нас гражданите. Що се отнася до справянето с изпирането на пари, финансирането на тероризма и данъчните убежища. Благодаря господин председател. Сега от името на зелените господин Гигол за една минута и половина. Господин председател, това, а, което се случва през последните дни, а, кара човек да се чувства като в лудница. Към съвета ще кажа следното. В продължение на месеци нямаше никакви възражения срещу утвърдената методика. И след като списъка постепенно стана известен, започнаха масирани интервенции от Панама, от а, американските юрисдикции, от Саудитска Арабия. И постепенно започна да се отправя критика към методиката. Тази критика е абсолютно недостоверна. До този момент нито а, една от оценките на комисията не е критикувана по същество а, а, вместо това започва в борба срещу този много важен инструмент, срещу изпирането на прави. И а, аз ви призовавам да не отстъпваме. Комисията правилно каза, че за някои държави проверката не е завършена за Русия, за Азербайджан, за Обединените арабски емирства, за държави, за които знаем, че има големи проблеми. А, така, така че, нека да заве пределно ясно, не бива да отстъпваме. Проверките трябва да продължат. Необходим ни по-кратък списък, който да не е оспорван. Трябва да се публикува най-накрая такъв списък, за да водим прозрачен дебат, дебат какъвто гражданите заслужават. Благодаря за левицата господин Карти. Гарамайга, we have before us one of the това е един от ярките примери на влиянието на лобирането върху съвета, което вреди на хората от Европейския съюз. Новият процес по изготвянето на черния списък съвсем не е съвършен, защото игнорира факта, че мнозинството от скандалите, свързани с борбата с изпирането на пари, са свързани с европейски банки. Въпреки това, ние настояваме за автономност на процедурата. Възражението на съвета е политическо мотивирано намесване в един независим процес на месата на САЩ и на Саудитска Арабия извършиха лобиране. Ние се нуждаем спешно от черен списък. Трябва да се сложи край на лобирането от името на държави и корпорации да гарантираме пълна прозрачност на процедурата. Благодаря ви. От СПД господин Корбин Кобърн за минута и половина. Благодаря, господин председател. Европейския съюз като че ли е обсебен относно изпирането на пари. Смятате ли, че някоя бедна душа би могла да припечели един цент или допълнително пени? Каквото и да правите, някое умно същество винаги ще се постара да не плаща данъци. Така стоят нещата. В Великобритания ние разбрахме, че това е по-допустимо, отколкото да се жертват работните места на много мъже и жени. Не на последно място, чрез въвеждането на бюрокрация и чрез заграбване на средства. Бизнесът трябва да се занимава със създаването на работни места. Ние се грижим в Великобритания повече за заетостта, отколкото за изпирането на пари. Нашата безработица не е толкова голяма. Погледнете цифрите в Испания, Франция, Италия. Те варират между 21 и 40%. Би трябвало да се намалява бюрокрацията, а не да се увеличава. Това е по-полезно за европейските граждани. И не е добре да има социалистическо демонстриране на алчност и да се прави всичко, за да се заграбят продуктите на труда на трудещите се мъже и жени. Европейската инвестиционна банка разполага с банкери, които ще имат имунитет в Великобритания дори след Брексит. Това е ужасяващо, това е лицемерие. Едно правило за Европейския съюз, едно правило за всички останали. Благодаря, господин председател. Благодаря сега от името на НС господин Бургецио за една минута. Благодаря, господин е, председател. Интересен спектакъл наблюдаваме. Списък е, на държави, е, от който постепенно се зачеркват някакви държави. Това показва, че няма никаква прозрачност е, в европейските институции по такава важна тема. в нашата комисия беше е, дигната аларма от важен член. Каза се, че парите от наркотици се парат и минават през банковия сектор. Това каза а, директорката на службата на ОНЕ в Женева. Как европейските институции обаче да вземат ясни и решителни мерки, а, за да противодействат на тези държави, които парат пари и срещу търговците, трафикантите на наркотици? как Петата директива срещу изпирането на парите. Ораторът бива прекъснат. Благодаря ви. Казва председателя, времето ви изтече. Надвишихте времето си за изказване. Благодаря. Изслушахме всички е, представители на политическите групи. Много моля всички да се е, придържат към времето, защото е, пресрочихме времето. Продължаваме с господин Розати. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на комисаря Юрова за това, че предостави на европейските граждани това, което искахме отдавна един а, истински списък на трети а, страни а, с а, недобри мерки за борбата с изпирането на пари. Същевременно Искам да кажа на колегите, че заедно с моята група съжаляваме, че съветът възрази срещу делегирания акт на комисията. Това е много жалко, тъй като черния списък и включването в него на юрисдикции, които не съдействат, е нещо много важно за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. И трудно можем да разберем тази обструкция от страна на съвета. Въпреки това, аз приветствам новата методология. Надявам се комисията да включи също и констатациите направени от комисията такса на Европейския парламент за Русия, както и, и всички останали скандали с изпиране на пари, които имат някакво отношение към, евро... към руски граждани или руски институции. Насърчавам комисара да продължите своята работа и да изготвите нов делегиран акт по тези въпроси. Благодаря ви. Господин Лопес Агилар за една минута. Благодаря, господин председател, комисар Юрова. По време на настоящия мандат многократно сме посочвали, че има липса на резултати или пък блокиране от страна на съвета по важни въпроси. Но що се отнася до борбата с изпирането на парите и финансирането на тероризма, това е много сериозно. Това е нещо, което не можем да пренебрегвем. Е, имаме петата директива относно борбата с изпирането на пари, която вече се усеща е, като ефект в Европейския съюз. И е много важно да има този черен списък като е, важен инструмент. Европейският парламент също се свърши работата. Ние сме подкрепили от страна нашата политическа група всички тези усилия по отношение на комисиите, които се занимаваха с досиетата от Панама, с комисията такса и прочие. Сега се опитва съвета да внесе някакви нюанси в черния списък, където са включени държави, които имат неприемливи практики. Всичко, което е свързано с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, изисква да се направи нещо преди 15 години Испания преживя най-ужасяващия атентат в Европейския съюз. Благодаря, госпожо Юрова. Следващият оратор, госпожа Сържентини, за една минута. Благодаря, господин председател. Надявам се, че министъра разбира всички езици на Европейския съюз, защото тя май не слуша нашия дебат. 28 държави членки са разтревожени и недоволни от случилото се. Аз бях докладчик по темата директива насочена срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвета по това време каза, че не сме достатъчно бързи, особено с оглед на нападенията в редакцията на Шерли Ебдо и Батаклан. Сега съвета иска да създаде впечатлението, че прави онова, което се очаква от него, да ни защити от терористите. Вие идвате тук обаче и ни казвате, че не разбирате процедурата. Може би трябва да обясните конкретно какви са проблемите с Саудитска Арабия и Панама и защо те не са включени в списка. Господин Урбан Креспо за една минута. Благодаря, господин председател. По време на мандата